публикувано утре. Относно решението на Комисията за международна търговия в началото на този сеанс за във връзка с изменение на еграмент от 2012 година, групата на зелените ГУЕ представиха възражение и съгласно нашия правилник, е, това възразение ще бъде включено в е, гласуването в е, четвъртък. Предложенията за разделно гласуване или именно гласуване изтича следващото обсъждане е доклада за напредъка на Албания за 2013